края на заседанието не постъпят възражения, номинациите ще се считат за потвърдени. Две писмени изявления бяха подписани от мнозинството на нашите членове. Изявлението госпожа Елена Джентила и още 15 члена за идиопатичната пулмонална фиброза. Това писменото изявление 48 на Луи Мишел и още 11 члена за мерки срещу отнемането на органа политически затворници от е, Китай събра 411 е, подписа. Тези писмени е, изявления, заедно с имената на подписалите ги, ще бъдат публикувани към днешния протокол и ще бъдат предадени на адресатите.